съобщения на председателя втората точка няма. Трето, одобрение на протоколите от заседанията от 23 и 29 септември. Имате ли някакви възражения? Ако не, приети се Точка четвърта на нашия дневен ред е размяна на мнение с господин Ян Давид, председател на анкетната комисия за финансовата система на Камерата на представите на парламента на Нидерландия. За мен е голямо удоволствие да ви представя господин Ян Давид, който е учил право, завършил е право, практикувал е като юрист, след това се е станал депутат в парламента от 2009 година е председател на анкетната комисия за финансовата система. Много се радвам, че мога да ви приветствам и от името на председателя на нашата комисия. Комисията, която вие представяте, беше из... създадена през юли 2009 година и приключи се с първата част от мандата си, проучването на причините за финансовата криза, структурните промени, финансовия сектор. Докладът беше официално прият от Холандския парламент Комисията започна втората си фаза, което е да разгледа намесата на парламента от септември. И сега имам удоволствието да ви дадем думата, господин Давид. Господин председател, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на комисията, Искам първо да ви благодаря най-сърдечно за отправената ми покана, която беше получена в нашата анкетна комисия с цел да бъде изяснен доклада и да се реагира на въпросите, които бяха поставени от ваша страна. Искам да започна с някои фолия, които съдържат нашите познания и нашите препоръки, но преди да направя това, искам да представя колегите, които са с мен тук и искам да започна с господина отляво. Той е изследовател. Там стои господин Бьом, който също е изследовател, и Гертан Лайден, и Натали Кот. Тя е координатор в нашата комисия. Госпожо председател, искам първо да ви представя оригинала на нашия доклад и приложенията към него. За съжаление, докладът е на нидерландски язик, но мисля, че в библиотеката на вашата комисия той би изглеждал добре. Тежък е, но все пак мисля, че dan um, ga ik graag van start. Добре, започваме с един обзор на нашите резултати и препоръки. Искам да обсъдя с вас първо за първо комисията и след това за самото проучване, което беше направено, то е разделено на две части. В първата част по поръчение на парламента трябваше да проучим какви са основните причини за финансовата и кредитната криза. Във втората част на проучването ние разглеждаме мерките за преодоляване на кризата, т.е. милиардите, които нидерландската държава предостави като помощ на някои банки. Сега за нашата комисия. В нашата комисия има 8 членове на парламента от 8 парламентарни групи в Нидерландския парламент. Тогава имаше 11 парламентарни групи в Нидерландския парламент, т.е. 8, от 8 парламентарни групи имахме представител. През юли 2009 година започна проучването, това вече беше казано от председателя. Поръчението на Нидерландския парламент към нашата комисия се състоеше в това да проучим причините за бурното развитие на финансовата система, най-вече през 2008 година, т.е. за всички тези събития, които се случиха тогава и след това трябваше да разработим предложения за подобряване на финансовата система, за да се избегне повторение на кризата. Аз казах вече, че проучването се дели на две части и докладът, който аз ще представя тук, съответства всъщност на първата част, т.е. аз представям първата част, където се разглеждат причините, а мерките, които предлагаме във втората част, също са изложени. Докладът беше обсъден в Нидерландския парламент в втората камера през септември и всички наши 27 препоръки бяха приети единодушно от Нидерландския парламент, което означава, че се ползват с неограничено доверие. Първа част, що се отнася до първата част от нашето проучване, причини за кризата. Тези причини се дължат на някои тенденции, които се наблюдаваха по целия свят, обаче и на някои европейски фактори и на някои типично е, нидерландски е, фактори, е, които отразяват ситуацията в нашата страна. Аз се запознах подробно с нидерландското законодателство, каква е позицията на парламента, каква е позицията на надзорните органи и какво е развитието на финансовите пазари в нашето проучване. Ние разгледахме два конкретни случая по поръчение на втората камера на Нидерландския парламент. Първо, поемането на АБН Амро от консорциума Сантандер. Това беше през 2007 година. Вторият конкретен казус е свързан с несъстоятелността на ландсбанки от Исландия, най-вече на фона на развитието на продукта iSafe. В двата случая ние се концентрирахме върху ролята на нидерландските органи т.е. на финансовия министр. Неговата роля беше много важна, а също и ролята на Нидерландската държавна банка и най-вече на органите за финансов надзор но за мен беше най-важно да се очертая ролята на финансовия министр и също така на Нидерландската е, държавна, т.е. Централна банка. Как работихме?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 изследователи. Ние анализирахме наличната литература, защото имаше много публикации във връзка с причините за кризата и след това в комисията проведохме разговори с хора, които изпълняват важни функции и които ни дадоха важна фонова информация. Също така проведохме и публични разговори, които бяха предавани на живо по нидерландската телевизия. Канал 1 Нед Федерланд Н. Що се отнася до изследователските материали, ние взехме информация от Финансовото министерство и от Нидерландската държавна банка, също и от различни банки, които бяха обект на нашето изследване. И накрая ние сформирахме експертен орган, професор Дейнинг, професор Болт и господин Крахт. Това са хора от научните среди и менеджери на големи пенсионни фондове в Нидерландия. Това бяха така наречените ни спаринг партньори в дискусията. Развитието на финансовата криза в света беше основното, което е, ни занимаваше в рамките на нашето проучване. И при проучването на причините ние е, разгледахме кризата в САЩ, кризата с недвижимите имоти, увеличаването на броя на собствените жилища в САЩ, увеличаването на е, ипотечните заеми в САЩ и също е, някои е, неправилни развития там, които в крайна сметка се оказаха причина за кризата с недвижимите имоти и за балона с недвижимите имоти там. Естествено, ние трябваше да видим каква търговска и монетарна политика беше водена през последните години. Е, търговска политика имам предвид, че в е, Съединените щати се стигна до големи дисбаланси имаше излишъци в вноса, в Китай и излишък в износа, като последиците бяха нарастване на, получа... на кредите в САЩ, също така либерализацията на финансовите пазари, дерегулацията, която се състоя в САЩ, но и в Европа и естествено в Нидерландия – по този начин финансовите пазари получиха достатъчно свободно поле за действие, за да могат да извършват различни транзакции. И това доведе в крайна сметка до а, занижаване на лихвените проценти, силен економически растеж и много а, голямо нарастване на обема на предоставените кредити, което пък се свързва с големи рискове, които а, бяха поети от банките и финансовите институции. И това всъщност ни доведе до кризата, за която говорим днес. Първата препоръка, която ние предоставихме като комисия до Нидерландския парламент и на правителството на Нидерландия се състои в следното. С много други специалисти ние установихме, че причините за кризата и средната криза не можаха да бъдат предвидени от никого. Има съвсем малко хора, които направиха някакво предупреждение за това, което е, ще се случи и за това ние предложихме Нидерландския парламент поне веднъж годишно да бъде информиран и то е, за всички отчети на е, Нидерландската банка е, в е, взаимодействие с е, Централното бюро за планиране и то по начин, който да позволява да се направи един пълен обзор на световната економика и след това да се очертае състоянието на системата на финансовите пазари, защото има връзка между макроекономическата ситуация и развитията в финансовия сектор. В е, доклада Всъщност става дума за доклад, който е специално изготвен за Нидерландския парламент и за неговите нужди. Това са данни на ЦПБ и ДНБ, които се съдържат в доклада. И е, естествено, ние, е, когато проучвахме кризата, трябваше да проучим финансовите институции, банките, е, също и други институции, които са отпускали кредити. Установихме, че банките са поели големи рискове, но същевременно тези рискове са били подценявани. Отчасти рисковете дори съзнателно са били приемани когато се прави преценка на търговските интереси на финансовите институти и на рисковете. При тази преценка винаги е, са наделявали търговските интереси на банките. И е, всъщност е, нарастващото внимание което се отделя на а, е, тези рискове, а също и натиска на акционерите на банките – всъщност натиск, който се оказва върху акционерния капитал, води до там, че се получават големи дисбаланси. Например, бонусите изведнъж стават по-важни, отколкото рисковете, които са свързани с стратегията на дадена банка. Ние установихме, че тези финансови институти всъщност са, нарушили баланса и е, съвсем ясно пролича, че е, те не са разбрали, не са осъзнали колко важен е управителният съвет и колко важен е надзорният съвет в една банка. Ние установихме, че е абсолютно необходимо да бъде Е, извършена промяна в банковата култура, в поведението на банките. В Нидерландия ние имаме така наречения банков кодекс, който възникна като резултат от кризата. Това е инициатива на Съюза на нидерландските банки. Този банков кодекс е инструмент за саморегулиране. В него се съдържат правила за поведението на надзорния съвет, на управителния съвет на една банка и също така за заплащането на менеджерите, т.е. за размера на това заплащане най-вече когато се има предвид топ менеджмент. в нашата комисия ние стигнахме до заключението, че този банков кодекс не е достатъчен. Именно рисковия менеджмент на банковите и финансовите институти все още не е достатъчно разработен и достатъчно регламентиран в този банков кодекс. И ние установихме, че заплащането, имам предвид най-вече предоставянето на бонуси е, на топ менеджерите, е, има, е предмет на някаква регулация. Обаче е, принципите, които се отнасят за топ менеджмента, трябва да се прилагат в цялата организация на една банка, т.е. на всички организационни нива. Ние смятаме, че банковия кодекс трябва да бъде по-строг, да съдържа повече санкции. Е, в момента, в който банките не спазват кодекса, Нидерландският парламент е, трябва да приеме закон. Тоест, ако този кодекс не функционира, трябва да бъде прият закон и трябва да се посочи как точно трябва да функционират банките и какви да бъдат бонусите, премиите, които предоставят на своите менеджери. Ние пледирахме и за укрепване на функциите на надзорния съвет, защото установихме, че надзорния съвет всъщност няма добър цялостен поглед върху задачите, които трябва да изпълнява като надзорен орган е, по отношение на банката или на банките. Но ние Установихме, че не само банките, но и другите финансови институции трябва да играят съответна роля. Застрахователните е, дружества, пенсионните фондове, те също имат нужда от е, кодекс със същото или сходно съдържание. И накрая ние разгледахме каква е ролята на нидерландския законодател в, е, по време на кредитната криза. Установихме, че регулирането, което беше извършено най-вече в Нидерландия, беше силно насочено към хармонизация и либерализация на финансовите пазари, така наречения level playing field, т.е. да бъде създадена еднаква изходна база за всички. Установихме, че има слаби места в нидерландското законодателство – Изискванията за капиталовата адекватност на банките и финансовите институти са твърде ниски. Точно тези ниски изисквания доведоха до там, че е, банките приемаха големи рискове. И второ, ние установихме, че правилата за счетоводна отчетност функционират проциклично, т.е. те допринесоха за усилване на кризата и в тази връзка ние предложихме мерки за подобряване на състоянието. Установихме също така, че извън банк банките, които попадат под надзора на Нидерландската централна банка, има и други банкови институти, така наречените банки в сянка, които всъщност не подлежат на никакъв надзор. Що се отнася до самия парламент, ние установихме, че той е бил твърде малко критичен по отношение на развитието, което се наблюдаваше в Европа, в света и в Нидерландия в частност прекалено много са били насочени погледите към темата либерализация и твърде малко се отчитало какво в действителност става на пазара. Ние отправихме упрек към Нидерландския парламент, че не е бил достатъчно критичен по отношение на развитията, които се наблюдаваха. Съвсем а, пропуснати са някои развития от парламента и е, едно по-критично отношение и намеса от негова страна е, щяха да бъдат е, желателни и това разбира се намери отражение в законодателната дейност на Нидерландския парламент. Ние тук говорим за проблем, който се наблюдаваше навсякъде в е, света и продължава да се наблюдава и за това трябва да има регулиране на световно равнище но естествено трябва да се направи нещо и на европейско равнище, но тъй като всичко това продължава твърде дълго, ние казахме, че Нидерландия сама трябва да вземе мерки, за да попречи е, да се повтори тази криза. Освен това, ние предложихме изискванията към капиталовата адекватност да бъдат е, да бъдат увеличени, да бъдат по-строги. Вие познавате предложенията на Базълския комитет. А, що се отнася до Нидерландия, ние предлагаме в банката да бъде извършено разпределение, разделение между търговската дейност и другата дейност, другите видове е, дейност на банката. Тоест, вложителите, гражданите, които поверяват е, е, парите си на банката, не трябва да бъдат изложени на риска с техните пари банката да извършва търговски транзакции. Тоест, спестяванията на гражданите трябва да бъдат в отделен сектор и да бъдат защитени и да не бъдат смесвани с с търговските, с търговските дейности на банката. Тоест, търговската дейност на една банка не трябва да се извършва така, че да представлява риск за вуарите на вложителите. И сега искам да се спра на една много чувствителна сфера. Има един закон, който е прият в Нидерландия – който обаче не беше разгледан е, това е, е така наречената директива Антон Фенетал, в която е уредено по какви критерии трябва да се действа, когато имаме сливания и е, вливания и когато това се отразява на стабилността на финансовата система. Тази точка играеше много голяма роля при, при поемането на АБМ Амро. Ние смятаме, че проучването на финансовата стабилност трябва да бъде обвързано с критерии, които са включени е, в частност в е, директивата Антон Фенетал. И е, по отношение на ситуацията в Нидерландия ние предложихме също надзорните органи да получат повече инструменти, за да могат да се наместват ефективно. Ние наричаме при нас това скала от е, мерки за намеса, които могат да варират. Може да има предупреждение, може да има е, предупредителен разговор и може да се стигне дори до национализация на даден банков е, институт, на дадена банкова институция. Що се отнася до гаранциите по вложенията и системата за гаранции, там ние предлагаме най-добре това да бъде уредено на европейско равнище и премиите или вноските, които се предвиждат, те трябва да бъдат обвързани е, и рисковият профил е, трябва да се взема предвид. Една подобна премия трябва да бъде заплатена предварително, т.е. ексанте. Ние Смятаме също, че Нидерландския парламент при развитието на финансовата система трябва да играе много по-голяма роля. Защо? Защото парламентът разполага с определени инструменти, това при нас е, е инструмента на големия проект, което означава, че структурно Нидерландският парламент винаги трябва да посвещава вниманието на е, развитието на финансовата система, за да се избегне тази некритична позиция на парламента по отношение на ситуацията на финансовия пазар. Сега, в заключение, Искам да кажа няколко думи за ролята на онези, които бяха важните фигури в кредитната криза. Имам предвид ролята на надзорните органи. В Нидерландия това е Нидерландсе банк, това е Централната банка. Установихме, че Централната банка не е разпознала в достатъчна степен системните рискове през председателят на а, Нидерландската банка Норт Велинг отправи предупреждение, но нищо повече. Тоест банката наистина не се намеси, не се намеси в а, действителна степен. И а, защо? Защото не функционираха системните фактори и системните рискове не бяха идентифицирани в достатъчна степен. Отделните финансови институции, така наречените micropotential, там нямаше достатъчна намеса. Защо? Защото това не беше възможно. Не беше осъзнато, че всъщност става дума за системни рискове. И Установихме също, че поради е, задължението за опазване в тайна, между, е, което съществува между Централната банка и отделните банки, в парламента всъщност не беше възможно, за парламента не беше възможно да види как функционира надзора на микроравнище. И освен това, възникна проблем, който се наблюдава и в други ситуации, а именно, че банковата тайна винаги ни е пречила да установяваме неправилни развития в определени сектори. Сега за надзорните органи и ролята на аудитори, аудиторите ние установихме, че те нямат достатъчен поглед върху а, докладите, върху годишните доклади и а, в тези годишни доклади не се разглеждат достатъчна степен рисковете, които са поели банките. И освен а, това, ние посочихме, че аудиторите трябва да бъдат много по-критични, те трябва да притежават правомощия да а, правят предложения, така че в бъдеще, в а, а, годишните доклади на банките да се вижда по-ясно как изглежда баланса, какви са рисковете от страната на активите, от страната на пасивите, и също така какви външни рискове съществуват за отделните финансови институции. Сега още няколко думи за надзорните органи. Ние смятаме, че доклада Ла Розиер е много добра база, много добра основа предвид е, материята, която разглеждаме. И е, ние смятаме, че трябва да има един единствен европейски надзорен орган, който трябва да може да изпълнява функциите си. Предвид е, iSafe е този случай е, в Нидерландия ние сме конфронтирани с много голямо напрежение между нидерландските надзорни органи и исландските надзорни органи. Ние можахме само да констатираме, че между тях има различия в мненията, обаче е, холандците не можаха да решат проблема ISEF своевременно предвид е, факта, че ставаше дума за два отделни надзорни органа, които преследват своите собствени интереси единствено и наред с с това изискване за единен европейски надзорен орган, трябва да има и е, задължение за предоставяне и обмен на информация между националните надзорни органи. В е, препоръки 20 до 27, които се отнасят до надзорните органи. Ние пледираме за повече прозрачност, за повече и по-тясно сътрудничество между надзорните органи в Нидерландия и така наречения омбудсман за финансови услуги. Това е орган, където гражданите могат да отидат и да подадат жалба, когато имат проблеми с финансови продукти. Инструментариумът на надзорните органи трябва да се разшири. Аз вече казах за тази скала, за тази стълба от различни инструменти, които трябва да бъдат предоставени и освен това, ние като цяло сме на мнение, че начинът на функциониране на надзора трябва да се подобри. Важно е също така да се спомене гражданската отговорност на надзорните органи в Нидерландия. Тази гражданска отговорност много често е, се явява пречка при е, провеждане на мерки от страна на надзорните органи. Ние смятаме, че отговорността трябва да бъде адаптирана към това, което и е, така или иначе вече действа като закон в някои европейски страни. Рискът, свързан с отговорността, не трябва да бъде оправдание за пасивността на надзорният орган. И накрая няколко думи за аудиторите. Ние смятаме, че при е, счетоводната отчетност трябва да има още по-ясни правила, за да бъде ясно какво трябва да се включи в един годишен доклад, каква е, информация да съдържа най-вече по отношение на наличните рискове. И след това двата конкретни случая, които ние проучихме. Ние ги проучихме по молба на Нидерландския парламент. Имам предвид АБМ Амро и iSelf. Направихме това, защото искахме да установим каква е ролята на регулацията в Нидерландия на регулаторните правила и каква е ролята на различните компетентни органи в този случай. Това беше е, поръчението, което получихме от парламента. Тоест, е, ние не сме изследвали всеки ден драмата на АБМ Амро, а се концентрирахме върху ролята и позицията на нидерландския финансов министр, на нидерландския парламент и също така на надзорния орган. И що се отнася до АБН Амро, ние установихме следното. Аз говоря само за а, вливането в консорциума през септември 2007. Ние установихме, че в рамките на. в а, границите на наличната правна рамка а, се наблюдаваше следното. Нидерландският финансов министр трябваше да посочи, че няма нищо против сливането. Той беше консултиран от Нидерландската централна банка по отношение на микронадзора и стабилността на финансовата система. Какви последици биха проистекли от всичко това и установихме, че финансовият министр съвсем ясно се е оповавал е, на консултациите, които са му предложени от Нидерландската централна банка. Що се отнася до е, проверката на последиците за финансовата стабилност, това проучване той е предоставил изцяло на Нидерландската централна банка, а това е в противоречие с действащите правила. Ние установяваме, че финансовият министър, още от самото начало имал намерение да а, даде декларация, а, да направи декларация, че а, сливането няма никакви тежки последици. И всъщност а, това беше и причината за последващата практика, за последващия начин на действие, който е бил избран. Тоест, в а, а, наличната правна рамка финансовият министр не е използвал а, а, своите политически лостове, а, за да може да. А, заеме друга позиция и да изпълни други мерки. Ние не посочихме, че министърът е трябвало да направи това или онова. Ние казахме, че министърът би могъл да вземе такива и такива мерки в а, а, границите на а, действащата правна рамка. А, сега случаят с iSafe, там установихме, че проблемите са предизвикани от Ландсбанки, а също и от Исландският надзорен орган. Ние имахме един служител от е, Нидерландската централна банка, проведохме дискусия с него и слушахме го и той е, каза, че е, Нидерландия е била измамена от исландския надзорен орган, т.е. съвсем съзнателно са били подавани е, неверни данни. И е, това естествено е сложно. Тук става дума за два надзорни органа, които не си сътрудничат е, по най-добрия начин. Освен това, ние установихме, че Нидерландската централна банка изобщо не е в състояние да прави каквито и да било предупреждения. И това беше големия проблем към момента. От друга страна ние установихме, че Нидерландската централна банка а, а, не е използвала а, политическата си свобода за действие, за да действа срещу Айсейф, Нидерландската централна банка би могла да формулира поне някои условия към Ландсбанки по темата Айсейф продукти, но това не е направено. Такива условия не са поставени. Ако да, то в много недостатъчна степен. И също така Нидерландската централна банка би трябвало да, даде, да може да дава указания на ландсбанки по отношение на а, м, оперирането с пари на вложители. Тоест тук нещата можеха да се случат по друг начин. Надзорът е трябвало да функционира по друг начин. Нидерландската централна банка, ако е действала по друг начин, тогава по отношение на ландсбанки ние щяхме да постигнем нещо друго като резултат, но това не може да се каже е, на 100%. И е, това беше първа част. Е, втора част на нашия доклад е, мерките за овладяване на кризата, е, помощите в размер на милиарди, които Нидерландия, нидерландската държава отпусна на някои финансови институти. Ние ще разгледаме тук и позицията на Нидерландския парламент, предложението е представено пред Евро... Нидерландския парламент. През следващите седмици то ще бъде гласувано, то ще бъде направено в рамките на една анкета. Това е едно по-подробно проучване, отколкото ние направихме до сега. Тази така наречена анкета или е, разследване е, предлага много повече възможности, отколкото ние имахме в нашето проучване. Става дума основно за 6 мерки, които е, бяха предприяти от нидерландските компетентни органи. Първо, национализиране на АБН Амро. Второ, предоставяне на капитал на АНГ, Бенко и СС Реал и трето гаранциите, които бяха предложени от нидерландските органи най-общо в размер на 2 милиарда. Става дума за гаранции е, за банки и финансови институти, които могат да ги ползват. И след това, четвърто, да видим как е, функционира системата за е, осигуряване на спестяванията на вложителите и е, след това темата iSafe, тя имаше последици и поради факта, че нидерландските органи е, изплатиха суми на вложителите е, в размер само до 100 000 евро. Това за нидерландската държава беше е, финансов товар в размер на 1,3 милиарда евро. Естествено, ние искаме да си върнем тези пари и тук трябва да се водат преговори с Исландия. След това така наречения бек фацилитет. Това означава, че нидерландската държава всъщност предвиди една гаранционна система – за портфейл, в който има по-малко държавни ипотеки. Нидерландската държава поема 85% е, от риска по този портфейл и поема гаранциите за този риск. Това ще е, бъде е, направено през следващата година, т.е. това са предстоящите мерки за следващата година. Надявам се, че ще успеем. Госпожо председател, надявам се, че не бях много подробен. Благодаря. Благодаря, господин Давид, за отличната презентация. Беше много интересно, много полезно за нас да чуем становището на една специализирана комисия в един национален парламент, особено светлината на пленарното ни заседание и диалога с националните парламенти. Имате думата за въпроси и отговори. Ще има няколко кръга на въпроси, три по три по три. Благодаря, госпожо председател. А, и благодаря ви а, за това, че хвърлихте светлина върху вашата работа. Тук. а, а, ние в нашата комисия, аз бях докладчик, ние а, одобрихме междинния доклад с голямо мнозинство и целта ни е сега да видим какво ще можем да допринесем заедно с вас, да видим какви ще бъдат оценките в различните държави членки, така че да можем да постигнем една а, съгласувана реакция. Така че аз мисля, че заключенията, които все още, с които все още не разполагаме, ще ни бъдат предоставени. А, нашият мандат беше много по-широк. Нашите правомощи, идеята на нашето на нашата анкета беше да се разгледа економически и социалния е, ефект на кризата и, а, и се срещнахме с много по-голяма съпротива. По происхода на кризата, това, което всъщност вие казвате, е, че определящият фактор е свързан с пазара на недвижимости на, в Съединените щати. Ако анализираме нещата по този начин, може а, да не покрием достатъчно широк спектър, защото това беше за нас също много голям проблем. Проблема на а, недвижимостите в Штатите е един а, голям проблем. А, който се основава на насърчаването на един финансов модел, който се финанси, финансира чрез потребителски кредити, свързани с социално неравенство и разбиването на принадената стойност между капитала и труда като фактори. Това много ясно се прояви в нашата диагноза. И според мен, ако се разрази такава криза в Штатите, е, то беше защото е, на хора, които нямат достатъчно високи доходи, им беше е, позволено да придобиват жилища. И аз бих желала анализа да бъде малко по-широк. Вие говорихте, няко, повдигнахте няколко примера, свързани с холандския пример, който много често се сочи като добър пример. И вие говорихте за управление, в някои държави членки в Европа, ние все още не сме казали е, е, колко трябва да се подобри управлението на търговските дружества. Тук не става дума за, само за ограничаване на бонусите а става дума и за ангажираност на работещите тегловата скала, възможността за гласуване. Искам да ви помоля да засегнете и този въпрос. Познавате ли добри или лоши практики, свързани с управляването на пенсионните фондове? Защото в други дискусии Холандия също така се сочи като пример на добри практики, тъй като вие имате задължително членство в фондовете, също така и има стратегически цели за инвестициите. Бихте ли казали нещо и по този въпрос? Втория конкретен случай в Холандия, свързан с модела на надзор. И след Де Ларосиер, се цитира а, холандския пример като Twin Peaks и като най-добър пример. Дали този модел а, Twin Peaks се поставя под въпрос. На трето място, вие изобщо не споменахте рейтинговите агенции. Е, ние смятаме, че това е проблем и в нашия доклад, е, където се предлага да се създаде един нов модел за рейтинговите агенции, може би е, държавни рейтингови аген... агенции. Сега, последно, по счетоводните стандарти, вие казвате, че счетоводителите следва да бъдат в състояние да четат финансово финансови документи, но вие не споменахте какви стандарти имате предвид, как те се, е, се залагат от ISB и е, стоиността на тези стандарти. Вие говорихте също така за директивата за банковия сектор и за, за поеманията и прехвърлянията в банковия сектор. И аз не разбирам защо това не е транспонирано в холандското законодателство. Когато обсъждахме Амбро с една от институциите, това имахме предвид. Благодаря. Следващия оратор е господин Томас Ман, следван от Оле Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Господин Давид, в началото вие казахте, че е, ще бъдете изчерпателен, но не бяхте, защото е, имаше много случаи, в които вие не знаехте какво а, да направите. Тук казахте някои много важни неща. Вие казахте, а, че а, опциите са били много ограничени. Се надявам, че това ще доведе до промяна и аз се надявам, че това ще се случи в ситуация на криза. А, тъй като много фактори искат да се продължи да се работи без допълнителен контрол. Тук не става дума само за Холандия или за средно големи предприятия. Става дума за късни действия, но не твърде късни и е важно е, депутатите да настояват за прозрачност, контрол. Аз имам няколко въпроса. Единия е за надзорните органи е, Хора чуват е, колко се плаща за надзор, който всъщност не се прави. Аз идвам от Франкфурт е, където хората имат неправилна, изкривена или ограничена информация и не могат да научат повече. И това трябва да се промени не само когато банките говорят за доброволни системи за регулиране, а просто те, е, банките трябва да внушават доверие, че този контрол наистина се извършва. По въпроса за надзорните органи, те ще бъдат все по-важни. Мислики в по-краткосрочен план, можете ли да кажете от вашия опит в Холандия, че тези а, надзорни органи ще поемат пълна отговорност. И накрая вие казахте, че има възможност за пряк комуникация за вашите заведения, за вашите съвещания. Дали това ще бъде в прайм тайм на медиите, защото тогава, когато има вебстриминг, хората могат да влязат в съответния сайт и мисля, че работата на комисията по кризите е много по-важна, отколкото това се смята от много хора. В Германия в момента се взема решение за банков налог за банки, които да внасят в фонд за солидарност? Какви са възможностите, какъв е опит ви в Холандия? На нас ни беше казано, че ако има банков налог, а други държави членки на Европейския съюз не го правят, че това ще бъде един недостатък. Приемате ли това във вашата система? с омбудсман, който е на разположение на гражданите и може да им помогне в финансовата сфера. Това е един централен орган ли или регионален а, орган? Как могат гражданите да получат такъв съвет? На последно място, не по значение, вие а, е, казвате, че може да се получи е, регулиране на централно равнище, това е едно скромно желание ли е или всъщност е, е една ангажираност на банките? Има а, някои ужасни банки, има някои прекрасни банки, които спазват правилата. Какъв е шансът? А, е, да се каже а, и да се покаже пътя на другите държави, а, ако, защото иначе, ако това се случва в Европа, ми да се вдигнем всички, да отидем в Каймановите острови. А, може би ще има и тогава хедж фондовете ще за... спечелят повече доверие. Господин Шмидт, благодаря, госпожо председател. Гос... Много въпроси е, господин Девит. Е, аз съм от Швеция, бях малко изненадан. Ние сме един от, едни от, е, едни от новодошлите. Отците, основатели не успяха да се справят с кризата. Вие се държахте толкова националистично в Бенелюкс. Как става това? Аз съм свикнал със сътрудничеството в скандинавския регион и ние се справяме. Малко бях изненадан. Бих желала да чуя вашия коментар, защото не би трябвало да бъдете националисти, дори тогава, когато става въпрос за пари. Другия а, проблем беше I save. Аз съм от северна държава и наистина това не беше само един провал на iSafe, беше провал на Исландия. Ако четем резюмето, много е добре да се види, че вие поемате известна отговорност за Нидерландия, защото това не се очерта в дебата, поне така както аз го чета. Имаме и а, е, британци, Исландия е 300, около 320 хиляди, горе-долу колкото моя град. И ако те а, е, ще оживеят, е, трябва да оживеят, вие трябва да им помогнете и условията, които вие налагате на тези граждани, онези, които все още живеят на този малък остров и се опитват да оцелеят, Другите, естествено, ще е, напуснат за, е, и ще отидат в, Великобритания, в, в северните държави, дори в Холандия. И това ще създаде още проблеми за Исландия. Надявам се, че може би ще прецените е, облегчаване на условията. Чувам слухове, че политиците в е, Холандия налагат условия върху е, членството на Исландия в Европейския съюз ако не се реши въпроса с iSafe, е, няма да се приеме Европейския съюз. Е, надявам се, че вие ще отречете, но това бяха двата ми въпроса. Благодаря. Благодаря, е, колеги, за интересните ви въпроси. Господин Давид, имате думата и ние очаквам с нетърпение вашите отговори. voorzitter, ehm, hartelijk dank. Ehm, благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за зададените въпроси. А сега по същество. Относно това, което каза госпожа Вирес, по отношение на САЩ, установихме, че да, наистина корните на кризата се крият там. Кредитната криза доведе до финансовата и економическата криза, в която все още се намираме. Вие засегнахте проблема с ипотечните кредити в САЩ. Знаем какво се случи на пазара на жилищни на имоти в САЩ. Отпускани са кредити в големи мащаби, даже на хора, които не разполагат достатъчно доходи, за да си плащат ипотеките. Що се отнася до нас самите, трябва да си Припомням нещо свързано и с фалита на Lehman Brothers, а именно, происходът на кризата е в Штатите. Една комисия от Холандия естествено не може да дава предложения на щатите. Те сами трябва да решат какво да правят. След това вие засегнахте въпроса за управлението. как да се засили участието на работниците, въпросът за възнаграждението. Тук бяха зададени редица въпроси от вас и вашите колеги. Правомощите на нашата анкетна комисия бяха такива, че ние можехме да се занимаем само с финансовата система и с това, което се е случило с нея. Ние не се занимахме с последиците от финансовата система върху економиката като цяло или в социалния сектор. Аз съм запознат с вашата позиция, запознал съм се и с вашия доклад и признавам, че ви имате доста по-широк мандат за работа. Но това не беше нашата задача. Нашата задача бе ограничена само до финансовата система – и случилото се с нея. Това бе така, защото ние сме комисия към Холандския парламент. в която, както вече казах, участваха 8 политически групи. Предполагам, можете да се представите, че имаше разнобой в позициите по различни въпроси и се стигна до оживени дискусии. Но все пак ние като комисия нямахме за задача да разглеждаме въпросите, които маркирахте вие. Има други специалисти в Холандия, които се занимават с тях. По въпроса за пенсионните фондове, По време на нашата работа ние не обърнахме особено внимание на пенсионните фондове, но така или иначе установихме, че за тях въжат същите фактори. Инвестиции, поемането на рискове. Пенсионните фондове също са поемали рискове редица такива фондове стигнаха до проблеми заради политиката им спрямо риска. Относно пенсионните фондове, в Холандия вече има идея да се намалят пенсиите, които изплащат пенсионните фондове. Решението все още не е окончателно. Води се дебат. Предложението на внесено от редица депутати за тристранно управление на пенсионните фондове бе отхвърлено, но така или иначе бе направено подобно предложение. Значи вие искате да наложите инвестиционна стратегия на пенсионния фонд, дългосрочна инвестиционна стратегия, така ли? Това ли е идеята? Ще е проблем в това отношение, както казвах, че Ние не разгледахме конкретно пенсионните фондове, просто ви разгледахме връзката им с кредитната криза. Или толкова, доколкото имала връзка между кризата и пенсионните фондове, ние сме направили своите констатации. Но така ли, че тази задача излиза извън рамките на нашите правомощия. Това е което мога да кажа по въпроса. Относно модела Twin Peaks, на всичките ни обсъждания по въпроса за Twin Peaks, всички бяха за поделянето на ролята между Централната банка и надзорния орган. Бе казано, че може би е хубаво да се преразгледа отново модела Twin Peaks, за да се види дали са постигнати задоволителни резултати. Това е идеята, която подкрепи Холандския парламент. Както знаете, от седмица имаме ново правителство и се надяваме новото правителство да включи този въпрос в своята програма. Относно агенциите за кредитен рейтинг. Какво мога да кажа като отговор на колегите? Ние установихме, че тези агенции са извън рамките на надзора. Ние критикувахме тези агенции, защото много често те играят две роли същевременно. От една страна консултират фирмите във връзка с техния рейтинг. Нуждаем се от система за одобрение. Не сме правили конкретни предложения, като изключим това, че агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат обект на контрол от надзорните органи. Запознати сме с предложенията, които визирахте, но все още не сме се изказвали подробно по тях. Не сме ги обсъждали подробно. Относно счетоводните стандарти, установихме, че счетоводните правила са действали проциклично. Имаме редица подобни примери. Като се добавя и увеличаването на капиталовите изисквания за банките, мисля, че хората трябва да се заделят малко парични средства за черни дни. Така може да, освен проциклично, да се работи и антициклично. Т.е. на лице са буфери, резерви, които се натрупват е, в благоприятни периоди за лошите периоди. Относно надзора, както вече казах, искаме да се повиши неговата прозрачност. Относно директивата Попитахте защо не е транспонирана все още в Холандия. В парламента е внесен законопроект. Но заради правителствената криза тази година Законопроектът не бе разгледан от предишното правителство, с него ще се занимае новото правителство. Директивата Анто Венето има за цел да се избегнат случайните политически фактори в системата. Проучването на стабилността на финансовия сектор е елемент, който трябва да бъде взет предвид от холандските власти, когато искаме да осигурим по-добра отчетност при вливанията и сливанията. За съжаление, не мога да ви прочета името от табелката от тук. Относно надзорния орган, ще започна с него. Казахте, че Надзорните органи са обект на критики, че не вършат достатъчно работа, че стоят с кръстени ръце. Ние констатирахме, че надзорните органи не са свършили достатъчно работа. Както е посочено в доклада, кредитната криза е свързана с промяна в ролята на надзорните органи. Преди това, както твърдяха в банковия сектор, надзорниците са ходили в банките и към тях са се отнасяли с уважение. Положението сега се е променило. В сегашния свят не са адаптирани средствата, с които разполагат надзорните органи. В миналото надзорните органи са критикували банките, са предприели съответните стъпки, но сега това не е точно така. И ето защо Нашата констатация е, че надзорните органи се нуждаят от нов инструментариум, но също време трябва да се подобри прозрачността на тяхната работа и когато са необходими мерки, те не трябва да се колебаят да ги прилагат. Не трябва да ги възпира факта, че могат да бъдат подведени под отговорност. Те трябва да предприемат мерки. Това е критиката, която отправяме към надзорните органи. Самите надзорни органи и финансовия министр в Холандия работят по този въпрос в момента. Финансовият министр е предложил набор от мерки, които трябва да бъдат взети предвид от надзорните органи за да си вършат по-добре работата. Ще представим и доклад с начините за засилване на надзора в Холандия с централната банка се водят обсъждания с надзорните органи как по-добре да се предприемат техните мерки. Относно излъчването, повечето от обсъжданията бяха излъчване на живо, в реално време, могаха да бъдат следени по холандската телевизия и по радиото, разбира се. Медиите широко отразяваха нашата работа така че хората ежедневно можеха да слушат хода на нашите обсъждания. По въпроса за налога за банките, това е сложен въпрос. Когато изготвяхме доклада, установихме, че холандският финансов министр вече се е изказал за налагането на подобен налог върху банките, така наречения банков данък. Въпросът по-скоро опира до начините, по който може да стане това. Дали се нуждаем от отделен налог за банъците или от отделен фонд за кризите. Нашето предложение е бе, ако предстои налагането на данък върху банките, трябва да се разгледа условията, свързани с него. Например, трябва да имаме равнопоставеност, да видим дали няма да се отрази подобен налог върху конкурентоспособността на банките. Трябва да се предвиде и цял набор от мерки, Но, както казах, все още не сме стигнали до там в Холандия. Ние сме се ограничили само до условията, които трябва да бъдат задействани, ако се въведе данък за банките. По въпроса за омбудсмана, финансовия омбудсман – Има един национален омбудсман, който разполага с екип. Нашата комисия препоръчва да се увеличи състава на неговия екип. Но така или иначе, омбудсманът изигра много важна роля в случая с е, Дексия, където имаше проблем с полиците на редица холандски граждани. И в момента омбудсманът играе важна роля, тъй като се опитва да уреди извънсъдебни спогодби за хората, които имат проблем с полиците. И така той се лице, което е изправено пред същите проблеми, както и нашата комисия, а именно поверителният характер на работата. Централната банка и омбудсмана са длъжни да запазят поверителния характер на информацията. Ние искаме той да се превърне в публична фигура, за да може за него да въжи същият режим, както за банката и за финансовите органи. И той е справен в момента пред същите проблеми, пред които сме и ние. Не може да получи достъп до цялата информация, от която се нуждаем. относно глобалната регулация. Тъй като феноменът бе световен, хубаво е най-малкото да се опитаме да намерим и глобално решение. Ние констатирахме следното. Г-20 а и комисията в Базел от известно време работят по редица въпроси и сме съгласни с вас, че решенията се взимат с много бавни темпове. Ако нещо отнема прекалено дълго време, според нас Холандия би следвало да може да вземе решение – да разреши проблема сама в национален план. Например, в нашия доклад конкретно визираме капиталовите изисквания, идея, която се обсъжда на широко из цял свят. Бе казано, че изискванията са прекалено ниски. Ние предлагаме те да бъдат увеличени и два или три месеца след нашето предложение и базовската комисия внася пакет от предложения, така наречени Базел 3. А що се отнася до допълнителните буфери, нуждаем се от допълнителни дискусии по въпроса. И така или иначе процесът наистина отнема прекалено дълго време, затова и Холандия трябва да има поле за действие, да може сама да предприема мерки. Мисля, че изчерпах вашите въпроси. А сега, в отговор на въпросите на господин Шмидт от Швеция. Противопоставянето на националното, международното, европейското. Това бе интересно. Спомняме си кризата в Швеция през 90-те години, когато Швеция със собствени усилия реши проблема с пакет от мерки. Това не означава, че според нас решенията винаги трябва да се търсят в национален план. Сигурен съм, ще признаете, че кризата в Швеция през 90-те години бе различна, не бе в същите мащаби, като тази глобална криза, която ни удари този път. Особено, е, като се има предвид, че лошите ипотеки се отразиха на глобалното стопанство. През 90-те години на миналия век проблемът бе диверсифицирането на риска. Холандия може да се опита да намери национално решение, но ако установи връзка с международното положение и ако е засегната и световната търговия, мисля, че по възможност трябва да се търсят международни решения, а не национални. Относно iSafe, това е наистина труден въпрос – холандското правителство предприе мерки в интерес на титулярите на сметки. Гарантираната сума по влоговете вече е 100 000 евро. Проблема е, че когато се вдигне обема на гарантираната сума, която доведе до 1,3 милиарда евро, които се опитваме да се съберем обратно от Исландия. Така или иначе, още е прекалено рано да се произнасям по този въпрос. Той така или иначе е доста делегатен. Продължават разговорите с Исландия. И въпросът в крайна сметка опира до следното. Холандските органи следвало ли е да предоставят гаранция, да изплатят сумите и след това да се опитат да си ги съберат от Исландия? Това е въпроса, който разглеждаме. Не искам да се произнасям все още по него, ще се огранича само с такъв отговор. Не искам да пребързвам. Същото въжи и за последния ви въпрос, а именно обвързването на проблема с член, евентуалното членство на Исландия в Европейския съюз. Трябва да кажа, че този въпрос по същество е политически. Той не попада в ресора на нашата анкетна комисия. Водят се дебати по него. Ние провеждаме разговори чрез специализираните комисии, например Комисията по финансови въпроси. Но така или иначе опасявам се, че тук отново трябва да подходя доста предпазливо. Но кой знае след година, като излезе и втората част от нашия доклад, мога да имам нова информация по въпроса. Мисля, че изчерпах зададените въпроси. Благодаря, господин Давид, за изчерпателните отговори. В следващия кръг, може би, да, се, да имаме повече въпроси. Благодаря, уважаеми колега. Господин Давид, аз си позволявам да ви наръка колега. Много се радвам, че успяхте да дойдете тук в един ден, в който трябва да бъдете и в Холандския парламент, където се провежда дебат за новото правителство и е много любезно от ваша страна, че дойдохте тук за диалог с нашия парламент. А, госпожа председател, надявам се, че нямате имате нищо против да направя няколко а, коментара по а, казаното от госпожа Берез. В Холандия ние сме една от държавите, в които повечето от парите от данъците попаднаха в банките. Така че в финансова криза вашата комисия получи задача да разследва нещо, което е напълно разбираемо. Холандски парламент вижда кризата естествено в друга светлина и вие сте в трудната позиция да отговорите на въпросите на колегата Оле Шмидт. Тук хората ви задават въпроси, като че ли вие е, представлявате а, е, целия холандски парламент е, или даже холандското правителство, макар че вие пред, сте представител на партия, която от години е в опозиция. Това е може би едно пояснение. Това, което искам да кажа, че а, е, съм поразена от факта, и аз следя вашата работа, че вашите разследвания се отнасят някакси са насочени много към ситуацията в Холандия. Вашите, преговор, вашите препоръки са насочени предимно към холандското правителство докато повечето от съответните институции са а, извън европейските граници. Вие самия казахте, че е необходимо регулиране в е, е, европейски мащаб. Малко бях изненадана, че е необходимо световно регулиране, а ако това не проработи е, национално. Тоест, вие не принизявате ли е, значението на стъпките, които са направени на европейско равнище? Във втората част на вашите анкети, вие фокусирахте вниманието в ситуация, на холандската ситуация. Може би във втората част, може би може да придадете едно по-европейско измерение. След кризата това, което се установява е, че държавите членки бързо забравиха кризата и препоръките на европейск малко равнище предвиждат малко стъпки. Вие казвате, че трябва да бъде, да има надзор. Споменахте Дел Русиер. Ние не искаме нещата да се, раз, да се разводняват. Именно за това се взеха тези строги мерки. Вие говорихте за банковия кодекс нашия парламент работеше не за банков кодекс, а за европейско законодателство. И ще ви дам няколко примера. Механизма за решаване на кризите, включително механизма за банковия налог, по тези въпроси нашия парламент искаше европейско решение. Системата за гарантиране на влоговете е различна във всичките държави. Ние има, имаме пакет, който е внесен и ще го разглеждаме и моят въпрос е, имате ли връзка с аналогични комисии в други парламенти, за да може да а, обедините интереса от един по-твърд европейски подход? Втория ми въпрос е до каква степен е, а, а, смятате, че трябва да направите нещо повече от това да давате препоръки на правителството и да се опитате да намерите по-амбициозни европейски решения, тъй като в Холандския парламент в момента няма такава амбиция. Не трябва ли да се повиши информираността, за да може да се повиши и а, ангажимента? Благодаря, господин Мичел. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще можем да разпространим по електронен път бележките, които ни бяха раздадени тук. Ще се опитам да задам кратки въпроси. Вие говорихте за кредитните рейтинговите, е, за рейтинговите агенции. това беше обсъждано в комисията, на която госпожа Берес беше председател. Не ли се струва забавно, че същите рейтингови агенции оценяват правителството и т.е. частния сектор регулира държавния сектор. Това проучили ли сте го, проучили ли сте интересите, тези хора трябва ли да им бъде позволено да регулират държавния сектор? А, второ, разгледахте ли въпроса за ниските а, лихвени проценти? Преди няколко години зададох въпрос на председателя на Централната банка по въпроса за инфлацията. Ако нямахме е, този проблем, е, щяхме да е, сме много добре. Аз съм в Ирландия. Третия въпрос който искам да ви задам е, че аз смятам, че ние е, бяхме, е, се, се оказахме в е, тази ситуация е, поради е, компютеризацията. Дори в е, банките компютър решава какво писмо да се изпрати на клиентите. И хората е, получават предложения за продукти, които не разбират особено в жилищния пазар. Не знам дали въпросът, който ще ви задам, се отнася за вашата страна. Аз не говоря за макро картината. Ако излезем от кризата, когато говорим за малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика, ако Имаше едно време банкови менеджери, които познават своите клиенти. Не знам как е ситуацията в другите държави и би трябвало да се върнем към практиката на банковите менеджери, които да могат да преценяват риска трябва да има някакъв риск, но той да не бъде хазартен, да не бъде една а, компютърно контролирана програма, да може хората да, хора да правят а, преценка за това на кого да се отпуснат заеми. Вашата комисия а, преценявала ли е това? Искам да ви благодаря за интересната презентация. Госпожа Форд, е, продължавам това, което казва Гей Мичел. Определено държавният сектор не е, е искаше от частния сектор да, да дава е, пари на заем. Така че тук има рационално обяснение. Благодаря за коментарите, които направихте за ситуацията във вашата страна аз а, а, имам голяма симпатия и голяма към вашата система. А, хората, които вземат решения, които имат правните правомощия да направят нещата по различен начин. Тези хора решават по една или друга причина да не направят това. И ние сега можем да извадим полука. Вие говорихте за по- а, отговорни акционери. Това е нещо, което беше подчертано в Штатите и също така в Великобритания, извинете, и за по-отговорно счетоводство. Можете ли да кажете нещо повече? Как смятате, че акционерите могат да бъдат направени по-отговорни? Вие казвате, че следва да се разбият рисковете. Мислили ли сте, за счетоводителите, дали те би трябвало да бъдат членове на управителните съвети на банките или поне да приседание заседания и дали не трябва да има и отговорност на аудиторите. Беше направен един коментар за това, което аз казах. Това не е единствена, единствената опция частния сектор да регулира. Ние трябва да да регулираме как частния сектор да регулира държавния сектор, иначе ще има злоупотреби. Всъщност има, трябва да имаме регулатори в държавния сектор или в частния сектор или смесени. Аз загубих интерес, загубих доверие към хората, в които сме вложили нашето доверие. Благодаря ви за коментарите, господин Давид. Госпожо председател, още веднъж искам да благодаря. Госпожа Вортман засегна един много интересен момент. Какво всъщност правите вие тук, каза тя. Вие би трябвало да сте в Нидерландия. Аз ценя факта, че съм тук. Естествено, трябваше да устоя на изкушението да поизляза малко тук в Брюксел да се поразходя, защото трябва веднага да се върна в Нидерландия и да участвам във важен дебат. Добре, че ми го припомнихте. Добре, вашият, е, вашето изказване, ако мога да го обобщя, се концентрира върху следното. Вие ни опреквате, че ние не сме разгледали в достатъчна степен европейски аспект – аз трябва още веднъж в пълна яснота да посоча, че по темата международен сектор, национален сектор, може би не съм бил достатъчно ясен. Та, е, по тази тема трябва да посоча, че интернационалният аспект е основно Базълския комитет. А що се отнася до европейското измерение, аз казах съвсем ясно, че надзорът, възоснова на нашият опит, води до там, че по-скоро води до заключението, че на нас ни е необходима една европейска уредба, европейски правила, т.е тази система от три стълба на Лорозиер ни харесва много. Ние просто трябва да повишим нивото, що се отнася до възможностите за изпълнение. А що се отнася до системата за гарантиране на влоговете, вие също посочихте, че Системите са твърде различни в отделните европейски страни. Ние е, имаме опит по отношение на iSafe, където установихме, че би било по-добре да се е, въведе една европейска система и е, предварително да е, се отчитат рисковете. Виждате, че по този начин се взема предвид европейското измерение, европейското равнище. Но по темата банков данък, банков налог, Европа също играе някаква роля. Нашият финансов министр също се съгласи с това. Сега дали в Нидерландия ще има данък върху транзакциите, аз мога да кажа, най-общо, че ние признаваме значението на европейското измерение. Аз казах също, че темата е изключително наложителна и това всъщност беше и основният момент в нашия доклад. Ситуацията наистина е неотложна и а, склонността да се прави бизнес of usual, т.е. по обичайния начин, е много голяма в банковия свят. А, ние трябва да продължим да играем водеща роля, защото иначе просто всичко ще потъне в пясъка, няма да има успех. Нашите препоръки, според мен, дават основа за по-добро регулиране на финансовата система. И ако сега ние отпуснем юздите, ако просто изчакваме какво ще се случи на европейско и на международно равнище, да, тогава просто нещата няма да бъдат достатъчни. Нидерланд... Председателят на Нидерландската централна банка спомена, че да се действа самостоятелно трябва да остане като альтернатива, кога, която да се използва в случаите, когато на останалите равнища не се действа своевременно. Това да бъде един инструмент, който да ни позволи да постигнем нещо. Аз споменах за изкушението да се прави бизнес as usual – Искам съвсем накратко да реагирам, госпожо председател. Аз разбирам вашият начин на разсъждение, обаче това, което аз искам да посоча тук е, че Европейската комисия, когато става дума за доклада Розиер и други теми, направи добри и амбициозни предложения, които всъщност съответстват на това, което вие желаете за, на европейско равнище. Европейския парламент също подкрепя тези мерки, но в националните парламенти и в държавите членки тенденцията е да не се присъединят към тези предложения. И за това въпросът ми е дали поддържате контакти с другите национални парламенти, защото вие като национален парламент можете да дадете вашия принос да, да изработим едно по-добро европейско решение. Това ще бъде добро и за Нидерландия. Е, господин е, Ян Девит, единственият парламент, е, който ние, с който ние поддържаме контакт в момента, беше Белгийския е Белгийския парламент. И аз мисля, че там има две комисии по темата. Е, с е, Белгийската анкетна комисия ние е, установихме някои срокове, обаче поради трудностите в Белгия да се сформира правителството, просто тези срокове, тези срещи не бяха осъществени. Също така председателят на Нидерландската централна банка формулира някои изисквания. Ние ще продължим тези проучвания в Нидерландия, но беше казано, че трябва да се започне едно международно проучване по тези проблеми. Т.е. ако биха ни помогнали контактите с други национални парламенти, ние бихме го направили, но ние като анкетна комисия изобщо нямаме възможност да уредим подобни контакти. Естествено, ние можем да провеждаме разговори. Естествено, ние можем да поддържаме такива контакти, но не сме компетентни да създадем необходимата уредба за това, поне до настоящия момент. Ja, nee, dat is het. Да, Системата за гарантиране на влоговете вече я споменах. Е, мисля, че отговорих до сега на всички въпроси. Господин Мичел. Господин Мичел. Вие говорихте за позицията на рейтинговите агенции и Тук интерес представляват и автоматизираните банкови системи, т.е. компютърните системи. Ние също се запознахме с тях в нашата комисия и също така проучихме какво се е случило при ISEF и така наречената ДСП банка, също я погледнахме и установихме, че интернет банкирането и въобще цялата автоматизация дава възможност за много бързо възникване на банк ран – нещо различно от Northern Rock, където хората трябваше да чакат по улиците на опашка да получат достъп до банковите си сметки. При нас аспекта автоматизация изигра много голяма роля и естествено това е аргумент в полза на традиционалната, традиционната банкова система. Един банкер, който познава своите клиенти, знае на кого да отпусне кредит, на кого не. Това със сигурност е интересно. Ние изслушахме старите опитните банкери в АБН Амро и те посочиха, че е, всички молби за предоставяне на кредити се обсъждат с членовете на управителния съвет. Да, това обаче вече не се прави в модерните системи е, и аз може би не съм а, достатъчно информиран как точно а, сега се процедира по новите методи но а, тези нови методи, за които вие съвсем основателно посочихте, че а, служителите на банката и членовете на управителния съвет като че ли вече не знаят как функционират отделните банкови продукти, как изглеждат те. Естествено, това доведе до а, явлението да се поемат големи рискове а рисковият менеджмент пострада от това. И разбира се, тук трябва да бъдат взети мерки за сигурност. Риска трябва да бъде подложен на по-прецизна оценка, трябва да може да се овладява по-добре и по тази причина управлението на риска трябва да стане част от правилата, които са залегнали в банковия кодекс, но в момента това не е така. Тук има необходимост от наваксване. Още веднъж банковия кодекс е всъщност един вид саморегулиране. И ако това саморегулиране не функционира, ако банковия кодекс не съдържа по-строги правила, ако няма по-добър контрол върху системата за предоставяне на бонуси, ако не се подобри рисковия менеджмент и ако надзорният съвет не бъде информиран по-добре, тогава е, това налага приемане на закон, направен акт, където правилата са много по-добре формулирани, отколкото е, в е, подобен кодекс. Господин Форвард, гледам в момента Още веднъж накратко ми позволете да посоча, че вие правилно очертахте проблема с банкерите, с банковите служители. Сега каква е пък позицията на акционерите? Тенденцията при акционерите е да се гледа най-вече на акционерния капитал, не толкова позицията и е, властта, която имат акционерите, а по-скоро създаването на акционерен капитал. Е, и за това акционерите е, следят особено е, точно краткосрочните и дългосрочните интереси. Те следят е, в краткосрочен план какви дивиденти ще получат и като че ли по-малко се следи дългосрочния интерес на предприят... на фирмата, в която те са акционери по-скоро на дружеството. И тук ние трябва да предложим стимули как акционерите да се ангажират в по-голяма степен с съдбата на дружеството, в която те са акционери. Разбира се, това може да се направи като се предоставят преференциални права на гласуване или също други преференции. Обвързването към дружеството на акционерите, връзката акционер, акционерно дружество трябва да се подобри, така че парите да останат по-дълго време в това дружество, но и акционерите да получат по-добра позиция в него. Сега по годишните доклади годишните доклади за дейността са много обемни и ако погледнем каква е ролята на аудиторите не само по време на кредитната криза, но и в други ситуации, аз знам, че по целия свят има примери, при които аудиторите са писали добри одитни доклади, а след това са настъпвали огромни проблеми в съответните дружества. Така че там, където е възможно, аудиторите трябва да разглеждат позицията на дружеството, на фирмата като цяло, но и също така да обръщат внимание на рисковете, идващи от заобикалящата среда. Тези рискове доведоха до там, че брат браншовите организации на аудиторите е, установиха контакт с е, органите, които отговарят за финансовите пазари. Това са основно надзорните органи. АФН, например, там а, ставаше дума за надзорен орган, а, който направи а, среща с а, браншова организация на аудиторите и имаше и дискусия в финансовата комисия в парламента. Там също бяха поканени аудиторите и а, всъщност а, на тях им беше възложено да формулират критерии, които да послужат за а, по-добра отчетност, т.е. за изготвяне на по-добри доклади, което означава всъщност, че годишният доклад за дейността трябва да дава ясна картина на ситуацията в дружеството, а позицията на аудитора той е доверено лице което следи е, търговската дейност, економическата дейност на дружеството и е, трябва е, това, което аудиторите изготвят като аудиторски доклади, да бъде надежна основа е, за информиране на клиентите. Е, сега за. Акциите ние установихме, че в САЩ и по целия свят е, най-вече Гринспен са тези, които извършват една политика насочена към ниски лихвени нива. Е, лихвите трябва да бъдат поддържани на ниски равнища, за, наистина, за да може наистина да се гарантира економически растеж. Но сега се установи, че аз мисля, че и Гринспен сами признаха това, та установи се в последствие, че това не беше правилен подход. Тези ниски лихви всъщност изиграха роля – за това, че в САЩ възникна кризата с недвижимите имоти, което доведе до последиците в международен мащаб, които ние обсъдихме тази сутрин. Това беше, госпожо председател. Мисля, че отговорих на всички въпроси. You uh, patience, Благодаря ви за проявеното търпение, господин Столоян. Заповядайте. парламенту Оландес. Имам следния въпрос. В анализа, който сте извършили в Холандския парламент, питам се, взели ли сте предвид и поведението на банките в развиващи се економики, включително и в економики, като тази в моята страна, Румъния, където Кризата не бе породена от инвестиции в токсични финансови продукти, а се дължеше просто на факта, че са отпускани огромни суми потребителски кредити. които са изтичали навънка, включително към австрийски банки – и когато кризата удари Румъния, потоците спряха, Румъния бе засегната от кризата. Така че, вие отчитали ли сте резултатите от поведението на холандските банки в други държави? Няма други въпроси. Искам и аз да задам един технически въпрос, свързан с ресора на вашата комисия. Когато бе учредена нашата комисия, мандатът ти бе установяване и анализиране на причините за кризата. Но в крайна сметка нашите препоръки няма да имат законодателна стойност. Те ще бъдат просто препоръки. Та в този смисъл, какви са правомощите на вашата комисия? Сходни ли са с нашите или вашите препоръки ще имат и законодателна стойност? Благодаря. Е, Госпожо председател, ролята на нидерландските банки вие посочихте и примера с Румъния. Аз познавам ситуацията там. Със сигурност банките, включително и нидерландските банки, са отпускали много кредити, също и на кредитополучатели от други страни. И аз е, мисля, че е, в даден момент се престана с това. Това всъщност беше една тенденция, която се наблюдаваше в целия свят. Също и в САЩ беше така. Следователно, така, като цяло се получи тази кредитна криза, този е, стоп в предоставянето на кредити и е, беше много трудно да се овладее тази тенденция. Това се наблюдаваше и в Нидерландия и за нидерландските банки е, този процес имаше определени последици. Естествено, всъщност ние не е, проучихме това, ние не проучихме какво е поведението на нидерландските банки при отпускането на кредити на така наречените, наречените развиващи се економики. Това всъщност не беше и задача на парламента. Но в нидерландския парламент ние е, дискутирахме не като акента комисия, а в общи разисквания, заедно с нидерландското правителство, ние дискутирахме какво означава всъщност тази кредитна криза за економиката за малките и средни предприятия. Това доведе до проблеми и за отделните хора в Нидерландия. Аз осъзнавам проблема в неговата важност, обаче ние в комисията нямахме задача да извършваме проучване по тази тема, така че в крайна сметка ние не формулирахме и съответни препоръки. Защо? Защото това не беше част от нашето анкетно проучване. Ние обаче се опитахме да покажем, че естествено проблемът е доста е, всеобхватен и има проблеми е, за е, има последици за отделните граждани в Холандия. Сега на вашия въпрос, госпожо председател. Препоръките на тази комисия вероятно са съпоставими с нашата анкетна комисия. Тоест, при нашите препоръки ние имаме определен спектър – определени препоръки могат сега да бъдат изпълнени, ако е на лице политическа воля. И един от важните аспекти вече беше постигната, именно, че Нидерландския парламент всъщност прие всички наши препоръки и те бяха така да се каже, официално приети. Но има редица е, препоръки, които изискват е, приемане на правни актове, т.е. приемане на закони, на законодателна дейност. Нашите препоръки ще доведат до там. Например, е, ще бъде прият закон за финансовия надзор. В банковия закон, закона за банките ще бъдат внесени изменения. Също така, по отношение на инструментите, които са на разположение на надзорните органи, е, примерно национализация на Амробанк от октомври 2008 година в е, всъщност няма нидерландски закон, който да урежда национализацията. Ние нямаме такъв закон. Обаче беше установено, че надзорният орган трябва да реагира много бързо в определени ситуации. И ако е така, че предложенията за а, създаване на инструменти на а, за надзорния орган а, трябва да се възприемат сериозно, то това означава промени в нидерландското законодателство по отношение на инструментариума. В нашите препоръки се предвиждат много мерки, които изискват след това законодателна дейност, обаче това е и проблем. Защо? Защото законодателната дейност е а, доста бавна. А, ние установихме, че е, в времето на криза може да се реагира и много бързо, примерно като се забранят непокритите къси продажби, шортсейлинг. И такива забрани могат да се постановяват много бързо в законодателно отношение. И ние в случая какво направихме? Задължихме парламента да продължи да работи и да възприеме една пионерска роля. Парламент парламентът трябва да подложи на проверка всички тези неща, трябва да следи дали правителството изпълнява препоръките. И това всъщност можехме да направим и трябваше да направим като анкетна комисия освен това, ние е, добихме впечатление, че е, проблемът е неотложен и е, ние трябваше да действаме неотложно, за да не се повтори това, което преживяхме до сега. Благодаря ви, госпожа Берес, за заключително изказване. Благодаря. Мисля, че дискусията ни помогна да се ориентираме какво трябва да направим през втората част от нашия мандат. Много от нещата, които е свършила вашата комисия, са правени в е, други държави членки, може би не с такава ефикасност. това, което бе казано за европейското измерение на вашата работа. То е ключов елемент. Във вашето експозе, когато засегнахте темата за прага от 200 000 евро, това е европейското ниво. Има много добра воля, сходни се анализите, Имаме достатъчно международни проблеми, които изискват полагането на съвместни усилия, а не всеки да тръгва в различна посока. Хубаво е по време на обяда да поговорим по някои от актуалните въпроси. Те може да не са свързани строго с финансовата сфера, но определено ще имат по- връзка с поведението на финансовите играчи. Бе зададен въпрос за американската стратегия спрямо лихвите, спекулативните инвестиции. Така или иначе искам да благодаря на вас и на членовете на комисията. Господин Девит, искам да ви благодаря отново от името на всички колеги за чудесното експозе, за интересната дискусия. Мисля, че тя ще е добра отправна точка за предстояща дискусия с националните парламенти през ноември. Успех в работата ви в Холандския парламент, тъй като нямаме друга точка в дневния ред. Обявявам, че следващото заседание ще е на 11 ноември от 3 часа след обед. Благодаря.